му на депутат се освобождава от 7 октомври 2009 година. Аз получих и предложение от председателския съвет е, за назначаване на членове е, на специалната комисия по финансовата криза и е, списъка ще бъде е, публикуван в протокола от е, настоящото заседание. Срокът за подаване на измененията е утре 9 часа сутринта, защото вота ще бъде в 11 часа. Скъпи колеги, съобразно дневния ред, ние стигаме до доклада на госпожа Вебер.